Hello everyone, if you take your seats, then we can uh, start. Колеги, моля да заемете местата си, за да започнем днешното заседание. Преди всичко, бих искала да отстъпя микрофона на преводачите, тъй като те е, имат да направят е, съобщение. Моля, колеги, онези от вас, които се нуждаят от това, да сложат слушалките си за превод, за да изслушаме съобщението на преводачите. А то, госпожи и господа, говори преводаческата капина, и е както следва. Е, днес е 17-тият е ден от нашите протестни действия, свързани с е, трудовия спор между преводачите и администрацията. Администрацията междувременно не е направила какъвто и да било опит да установи контакт с нас. По тази причина ние все така няма да можем да работим извънредно след изтичането на определения част на заседанието, т.е. работата ни днес ще приключи в 12.30 точно. Благодаря ви за вниманието и сега продължаваме с председателката. Първата точка от дневния ред е конференция на ООН за климата, конференция на страните 24 в Катовица, Полша, 3-15 декември тази година, насрочена за 3-15 декември. Първо аз ще кажа няколко думи и след това ще дам думата на съвносителите. От подписването на Парижкото споразумение е, насам, и то с безпредседентно мнозинство, най-голямото предизвикателство, пред което сме изправени, е изпълнението на международно поетите ангажименти и да е, запазим набраното ускорение. През последните 12 месеца с споразумението по климатичния пакет и пакета за чиста енергия за всички, ние се оказваме на висотата на поетите ангажименти. Въпреки това, въпреки амбициозността си, целите, които сме си поставили, не ни гарантират из това, че ще можем да избегнем значително отрицателно въздействие върху климат. Комисията междувременно публикува пътна карта е, на действията до 2050 година. наред с това съдействие, които предприеме в рамките на Европейския съюз. В същото време е, е ние призоваваме всички е, по света и, и всички отрасли е, въздухоплаване, мореплаване и така нататък, да направят своето. Европейският съюз би следвало все така да упорства в международната дипломация, посветена на въпросите за климата. Следва да се обръща внимание и на ролята на недържавните фактори на регионално и местно равнище. Това са е, основните елементи на проекто резолюцията, посветена на предстоящата конференция в Катовице. Е, и е, сега бих искала да дам думата на колегите съвносители Петър Лизе. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички, които участваха в изработването на проекто резолюцията. Надявам се, както до сега, ще получим широка подкрепа в пленарната зала и така ще можем да отправим категорично послание към международните партньори на Съюза. Възниква един сериозен проблем, който бе споменат и от нашата председателка. Постигнатото в Париж отбеляза повратен момент, но междувременно наистина поетите ангажименти може дори да бъдат изпълнени и да се окажат недостатъчни, за да ограничим затоплянето до 2 градуса по Целзий дори е, повишаване на световната температура с градус и половина е, би могло да има своите крайно отрицателни последици. Е, и аз по тази причина настоявам да, да се прави необходимото в отношенията ни с нашите партньори, за това те да работят за постигането на на, на целите поставени в Париж. Опасявам се обаче, че повечето от нашите партньори е, не са склонни да ни чуят. Е, ние, от своя страна, Европейският съюз непрекъсто настоява да се отиде и по-далеч. И първият ми въпрос в случая е зададен към комисията. Разполага ли комисията с някаква информация, че някъде по света, където и да било, някой е готов да отиде и по-далеч от е, поетите в Париж ангажименти. По линия на възобновяемите енергоисточници, енергийната ефективност, е, схемите за търговия с въглеродни емисии, ние в Европейския съюз бихме могли да отидем и до 40% намаление на, на парниковите газове, стига в международен план да привлечем партньори. Опасявам се, че такива партньори нямаме е, и, и за това се интересувам е, от е, информацията, която би могла да предостави комисията. Накратко по самата резолюция, в точка 2 доста се говори за настъпващите изменения в Арктика. Не съм сигурен, че е подходящо тъкмо с това да започва една резолюция, още от втората си точка. В началото би трябвало да заявим по-скоро едно политическо послание, е, да стане ясно на, на читателя на резолюцията е, какво е отношението ни, ни към предстоящата конференция на страните в Катовици. По-нататък за ролята на транспорта. Аз съм е, благодарен за това, че предложенията на НП са възприяти в текста. За съжаление не се наблюдава намаление на парниковите емисии в транспорта, в това число в въздухоплаването въздушния транспорт. Ам... Това е тема на дневен ред ФИКАО, разбира се. И аз призовавам и комисията и съвета да дават отпор в международен план на всякакви опити да бъде понижена амбициозността на, на, на действията в, в транспорта. Е, е, не знам, прочим, тук е, има ли днес представител на съвета? Бих искал да кажа, че дълг на, на съвета е да опази европейската схема за търговия с парникови емисии. Ние в никакъв случай не бихме искали да я жертваме. Благодаря, господин Лайнен има думата. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че КОП-21, конференцията на страните, 21 е, е, се оказа изпитание за световната общност е, и тя се оказа на, на висотата – на това изпитание. И, и толкова по-необходимо е в Катовице на 24-та конференция на страните да отстояваме постигнатото. Прослутите 2 градуса по Целзий се оказва трудно постижими и при това недостатъчни. Наистина, както каза колегата е, е, е, Лизе, трябва да се стремим към градус и половина. А аз също смятам, че в началото да се говори за Арктика като пример за катастрофалното състояние на нещата, в арктическия регион средните температури нарастват с темп два пъти по-високо от средния за света – с крайно отрицателните последици от е, разтопяването на, на хилядолетните ледници в Арктика. И ние би трябвало да търсим съюзници в световен мащаб. САЩ, за съжаление, е, се отказаха. Надявам се някой ден да се върнат при нас. Знаете, с днешния американски президент. Но пък е, господин Трамп първо е, вземаше децата на иммигрантите, сега е, реши да не им ги взема. Защо да не се надяваме и на положителни промени по отношение на климата? Освен това, наскоро, доколкото знам, са установени контакти тристранно САЩ, Европейски съюз и Китай – дали комисията не би могла да ни осведоми за евентуалните последици, възможности предвид конференцията на страните в Катовице. Утре, доколкото знам, във външната служба на Съюза ще се състои конференция посветена на връзката между изменението на климата и политическите кризи е, и конфликти по света. Всичко това сочи необходимостта от една дългосрочна перспективна е, стратегия за изменението на климата социалните промени по-нататък са въпрос от съществено значение за самия Европейски съюз. Никой не би следвало да изостава, да бъде оставен на, на съдбата си, както социално, така и економически и промишлено. Ако вземем различните промишлени отрасли, в това число автомобилостроенето. В тази връзка смятам да внеса някои изменения, госпожо председател. Благодаря, господин Гербранд има думата. Благодаря, госпожо председател. Съгласен съм с много от казаното от двамата преждеговоривши. Нещо бих искал да подчертая и аз от своя страна, обаче, а именно, че твърде често се позоваваме на поставените в Париж цели. Аз по-иначе гледаме нещата. Според мен, двата градуса по целзи таван е таван, който не бива да, да, да превишаваме. И колкото по-далеч сме от тези два градуса, толкова по-добре е. е, е, е колкото по- плътно се придържаме към градус и половина, толкова по-добре. И според мен, едва ли ще обесърчим някого, ако подчертаем, ако акцентираме тези 1 градус и половина. Полезно е всички да си дадат сметка за неотложния характер на усилията. Времето, което ни е, остава, е, е, за да сведем нещата до градус и половина, също е крайно ограничено. На второ място, тъй като не вече са приключени тази седмица е, в основната си част преговорите по енергийния пакет със съвета, е, то, както отбелязва и комисаря е, за енергетиката, Канете, бихме могли да повишим ангажимента който сме поели до 45%. Още преди да излезе международния доклад, е, ние ще заявим пред света, че сме готови да завишим приноса си за постигането на парижките цели. Но аз съм твърде, бих казал, разочарован от общата нагласа, отношение на, на държавите членки в хода на всички преговори по енергийния пакет, схемата за търговия с емисиите – крайно минималистичен е подходът на държавите. Членки сякаш не става дума за преодоляването на процеса на климатична промяна, а, а за това какво бихме могли да постигнем с най-малко усилие. И, и това не само занижава амбициозността на действията, а и възпрепятства въвеждането на една обвързваща всички правно система. Обезпокоен съм от това, че държавите членки вече не са готови да поемат обвързващи ги ангажименти на европейско равнище, да не говорим за международния план. А те, такива обвързващи ангажименти, са се доказали до сега на практика – и още две неща, госпожо председател. Първо, стратегията до 2050 е нещо изключително важно. И аз отново си позволявам да призова държавите членки да погледнат сериозно на тази стратегия, която ще ни доведе до е, целта нулеви емисии към 2050 и дори към отрицателна стойност на емисиите след този срок. И накрая, надявам се, Европейският съюз да поеме и по-сериозен ангажимент по въпроса за международното финансиране. Все още няма автоматичен процес на набиране на климатичния фонд. А ако желаем да убедим международните си партньори да последват нашия пример, в това число развиващите се страни, то трябва да се ангажираме и финансово в по-висока степен. Благодаря. Благодаря, господин Ейкаут. Има думата. Благодаря, госпожо председател. Първо бих искал да благодаря на всички съвносители на резолюцията за сегашния текст, който е добра основа за по-нататъчна дискусия, също и в пленарната зала. Знаем, че предстоящата конференция на страните в Катовице ще бъде решаваща. Това е последната година на преглед, преди наистина да се задейства Парижкото споразумение. Освен това, именно през тази година международните партньори са поели ангажимента да приемат разчетите е, по доклада на, на експертите към ООН за градус и половина. Е, от съществено значение е Европейския съюз да бъде максимално подготвен. И това звучи, прозвучава в резолюцията. Позволете ми да се обърна с няколко въпроса към комисията сега обаче неща, според мен, от съществено значение за по-нататъчната работа през е, идното полугодие. Е, много срещи и заседания са насрочени. И как според е, комисията Европа ще може да повиши ангажимента си по Парижското споразумение. Според комисаря Каниете можем да стигнем до 45%. Това официално предложение ли ще бъде или е просто е, е, послание насочено към широката публика. В Банкок е, предстои среща. В началото на октомври ще бъде обявена целта градус и половина. И на вниманието на, на Петър Лизе, наистина говорим по самото Парижко споразумение, затоплянето да бъде под 2 градуса и колкото се може по-близо до градус и половина – това е, не подлежи на съмнение. Знаем, че докладът, с който ще излязат експертите на ООН през октомври, между другото, е, е, ще твърди, че между 2 градуса и градус и половина последиците за някои екосистеми биха могли да бъдат много съществени, направо катастрофални и комисията. Знам, че комисията не може да отговори точно на този въпрос, но комисията възнамерява през месец ноември да излезе с пътна карта за 2050 година и предполагам, че там също нещата ще се обвържат с целта градус и половина. Е, а някои държави членки, в това число Холандия, е, изрично настоява за 55% към 2030 година. Още тази седмица е, Меркел и, и Макрон е, в общото си изявление много говорят за еврото и бежанците, но също така и за амбициозните намерения на Европа, които да бъдат заявени в Катовице в края на годината. Така че как се отнася комисията към всичко това? Как гледа комисията на еволюцията е, през идното полугодие, което ще завърши с Катовиц. И накрая за въздушния транспорт. Е, е, в момента са в ход дискусии за въздушния транспорт и парниковите емисии. Пита се, огромният въпрос е дали Европейският съюз ще може да запази действащата система за търговия с емисии. Е, какво е отношението на комисията е, по отношение на държавите е, членки и на, на тяхната позиция, която е резервирана, що се отнася до въвеждането на е, световна система за въздушния транспорт, е, която би нарушила действието на Европейската схема за търговия с емисии – е, и което Съюзът не би трябвало да допуска в рамките на ИКАО. Uh, Благодаря ви за това, че повдигнахте и този въпрос за въздушния транспорт. Ще говоря от името на нашия докладчик. Тя не може да бъде днес. И ще прочета бележките Проекто резолюцията разпознава постиженията и очаква, че резултатите и констатациите – крайна сметка ще могат да захранят следващата среща на страните КОП-24. Решенията, които се предлагат от правителства, неправителствени организации, държавни, правителствени, е, частни дружества, са изключително важен принос. Във всеки случай, е, енергийният въпрос е много важен в преговорите и е, противен случай няма да реализираме никакъв напредък борбата срещу промяната в климата. Изключително важно е да продължим битката срещу промяната а, на климата. Миналата година се одобри първи план. Във всеки случай е изключително важен да се, важно да се отстоява ролята и участието на жените, автохонните в това число. Изключително важно е да се има предвид тяхната роля в борбата срещу промяната в климата. И а, е, ние е, много добре знаем, че в КОП-23 имаше ясно изискване в тази насока. Няколко организации Латинска Америка, Африка, Близки изток и Азия бяха представени. По време на а, е, предишното заседание на конференция на страните присъствието им беше е, сведено до минимум и този подход е систематичен. В противен случай не можем да променим нищо нашата економика, нито, нито нашинът ни живот. Що се отнася до е, е, постигнатото споразумение за 2020 година след ратификация от Обединеното кралство и Полша и одобряване на измененията, стигнахме до втория период ангажименти от, про, от протокола от Киото и съответно ангажимента за намаляване на емисиите до 20% база 1992 година, 90 година, но това беше минималното. В крайна сметка всичко се отлага за следваща година и сега на практика виждаме, че има същото повторение на същото тия сценарий в Катовича по отношение и на предвидения бюджет. По този начин да можем да водим наистина борба срещу промяната в климата, което да доведе до истинска, истински успех. Нужно е да се извърши нужната промяна в съответните институции. Необходимо е хората по места да водят своята битка, включително срещу глада и а, останалите социални неправди. В крайна сметка, има ясни мерки, на които ставаме свидетели е, в борбата срещу промяна на климата. Имам предвид е, участието на големите градове, например като Барселона. Нека те да имат възможност да участват. Много важно е, е да имат съответната автономия и финансиране за това обаче. И Изключително важно е през призмата на борба срещу промените в климата да не се промъкват различни споразумения за свободна търговия. Например, Европейският съюз трябва да направи нужното, за да отстоява принципните си позиции в тази насока. И накрая, благодаря ви за първата стъпка, положителна. Вчера е, с приемането на обща резолюция с е, комисията АФЕД и много благодаря на всички, които участваха, защото според нас това беше много важна стъпка, е, както за момента, така и за бъдещата ни работа. Благодаря. Председателката. Господин Андрю Купър, докладчик от Комитета на регионите по темата среща на страните 24. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа, членове на Комисията околна среда, благодаря за предоставената ми възможност да представя позицията на Комитета на регионите. Ние приветстваме резолюцията, която се предлага за КОП-24 във връзка с доклада по отношение на европейските региони и градове при изпълнение на Парижското споразумение за климата. Следва да се почете ролята на местните органи в борбата срещу промяната в климата. Именно те отговарят за изпълнението на 70% от мерките за намаляване на а, промяната в климата и 90% от мерките за приспособяване. Кое, с други думи, е изключително важно именно те да имат водеща роля. След приемането на споразумението от Париж, виждаме, че тяхната роля става все по-голяма няма. И миналата година в Бон това стана ясно, защото се даде старт на а, диалога от а, Таланоа, в което се обръща голямо значение на местните органи. важно е да се признае тяхната роля да получи формален израз, що се отнася до работата в борбата срещу промяната на климата. Регламентите са много важна стъпка, но все още те не са заложени на такова ниво, че да може да се постигне наистина успех. Много важно да се обърне вниманието към местните а, органи, за да могат действително да се постигнат заложените цели. Що се отнася до намаляване на температурата, увеличаването от 2 градуса или 1,5%, няма как да се постигне. За да можем наистина да постигнем целите с намаляване на емисиите, трябва да изпълним най-напред задачата си на местно ниво, за да можем да я изпълним и на национално и на по-високо. Така че, в крайна сметка, за съжаление, е, действията, е, ако не се извършват на това е, ниво, ако не се измерват, ако не се следят, няма как и да се насърчат. Следователно, това са изключително важни стъпки. Трябва да се отграничи успеха от провала в тази област. За това бихме желали да има прозрачна рамка, в която да включват националните доклади със съответно дялове, насочени към изпълнението на мерките на местно, регионално и национално ниво. Диалогът от ЛАНО е изключително важен и за местните органи, за да можем наистина позицията и намеренията ни, гласа ни да бъде чут. И в крайна сметка ние предоставяме обратната връзка, която стига до национално ниво, което пък от своя страна дава възможност за оформяне на политиката на високо ниво. И винаги комуникацията трябва да бъде двупосочна. Наистина трябва да ни чуят, но трябва и да се откликне на това, което казваме. И що се отнася до диалога ТОНО, той трябва да продължи отвъд КОП 23 4. И в крайна сметка това е част от решението на промените в климата. Важно е за ЕСА и държавите членки да участват наистина с активно в работата си с демократично избраните представители на местно ниво, както и всички останали заинтересовани страни и участници. Трябва да говорим на единен глас. Трябва да бъдем партньори с вас, за да може наистина заедно да превърнем света в по-добро място. И като британец, член на Комитета на регионите, напълно разбирам какви са последствията от Брексит, но ние трябва да продължим и след Брексит да работим съвместно, за да постигнем заложените цели в областта на климата. Трябва честно да си кажем, така че Обединеното кралство да не се изплъзне от всъщност този обща наша задача. Заедно с вас имаме повече шанс да успеем. Ние можем да напуснем е, е, Европейския съюз, но не и планетата. Благодаря ви. Uh, Председателката. Още двама оратори, моля ви за е, по-кратки изказвания, защото нашите гости ни чакат отвън. Господа, госпожа Лисневска. Пани Pani шановни Szanowni я се бардо bardzo че щит szczyt w tym roku będzie w Katowicach i serdecznie Państwa zapraszam na Śląsk, do mojego regionu. Благодаря, госпожо председател. Заповядайте всички, посетете моя регион и ще ви покажа на практика какво означава устойчиво развитие. Споразумението от Париж беше голям успех. Да ви напомня, то бе постигнато, но декарбонизацията не бе включена в него, а пък в крайна сметка поглъщането на емисии бе включено в съглашието. Господин министър Шишко от тогавашното полско правителство изигра доста голяма роля в тази насока. Що се отнася до проекто резолюцията и призивът да заложим на по-низко въглеродна економика до 2050 година? По този въпрос мога да кажа, че имам съмнение. Моля, обърнете внимание, че като че ли никой не копира нашите решения. Другите световни участници казват, че може би биха могли да стигнат до изпълнение на ангажимент до следващите години, но в крайна сметка, е, декарбонизирането не бе включено в споразумението. Не бива да забравяме това и то бе е, подписано именно поради този факт. Така че всъщност тук сме застрашени от е, липсата на ефективност. Едностранно намаляване на емисиите само от наша страна просто губи своя смисъл. Е, няма как да постигнем целите, които сме си заложили без е, огромни разходи, поне в някои части в Европа, включително е, в Полша и Силезия по-конкретно. Така че в духа и според буквата на споразумението от Париж искам да подчертая, че ние имаме стратегия за да постигнем заложените цели – но е необходимо да има баланс е, между емисиите, които се произвеждат и капацитета на планетата да ги погълне. Така че, госпожо председател, е, има преговори, които се водят в областта на управлението на Енергийния съюз, но не мисля, че трябва много внимателно да подходим към решението, но така или иначе добре дошли в Катовице. Благодаря пред председателката. Моля да е, ме извинят останалите колеги заявили желание да се изкажат. Е, сега ще дам думата на комисията за кратък отговор. По-късно ще продължим разискванията. Съжалявам, господин Балц, госпожа Гутовен, по-късно мога да ви дам думата. Заповядайте комисията. Благодаря. Първо благодаря и приветстваме резолюцията на парламента за Катович и дебата, който провеждаме днес сутринта. Ясно е, от а, а, доклада на Междуправителствения комитет 1.5c, че всъщност е необходимо да има намаляване на емисиите от всички и на всички нива. Отлично е, че не само разполагаме с регламента, вече публикуван вчера в официалния журнал, но в крайна сметка е изключително важно, че имаме и ясен подход относно управлението на високо ниво. С други думи, ясно е на ниво Европейски съюз какво трябва трябва да постигнем, както и на национално. А пък е, радвам се, че СЕС е, е, днес отхвърли едно дело връзка с пазарния резерв. Но в крайна сметка, това не е пакт само за Европа. И комисар Каняте наистина засегна този въпрос в разговора си с китайски, канадски колеги, които също разработват своя система за ценообразуване на емисиите. Има стъпки от други страни, но трябва да има повече действие. Комисар Каняте работи съвместно с Китай, с Канада, с страните от Тихоокеанския регион. Утре предстои е, друга среща с участието на върховния представител Могерини с външни министри на други държави по този въпрос на високо ниво. Завзем наскоро е, имаше посещение в е, Китай, където се споделя информация и опит относно борбата срещу промените в климата. Съвместно наистина трябва трябва да направим възможно решението. Изключително важно е наистина да поддържаме прозрачността, заложен в Парижкото споразумение, да има сравнимост. Работим по този въпрос също и в финансирането, за да може в крайна сметка да можем в контекста на Парижкото споразумение да стигнем до конкретни резултати в Катовиче. Разгледахме различни аспекти във връзка с стратегиите и въпроса с 1,5 градуса, доклада съответно Именно за това. Има известна, известни прилики между онова, което се предлага Що се отнася до работата във връзка с различните нива, градове, организации, отделни личности. Колективната амбиция е от изключително голямо значение и наистина комисията залага на тези колективни стъпки за увеличаване на националните вноски. И по отношение на ИКАО и казаното от доктор Лиса, ние ви чуваме и ние ще докладваме по този въпрос в комисията и мисля, че държавите членки също се вслушват. Всички отрасли трябва да дадат своя принос Парламентът съвсем ясно изказва позицията си през последните години. Питате какво ще се случи. Мога да говоря само за миналото, когато се приемат международни норми, когато европейското законодателство се различава, има резерви процедурни във връзка с признаването на ролята на парламента и на съвета при промяната на нашето законодателство. И външни действия и норми не могат да доведат до промяна в нашите норми, споразумения и регламенти без съгласието на парламента и съвета. И накрая бе зададен въпроса за национално определените вноски и господин Гербранди също така засегна е, казаното от комисаря вчера, а именно има съгласие по законодателство и трябва да се стигне вследствие на него до 45% намаление. Това е началото на процеса. Нищо ново няма да разкрием пред ООН днес или утре, но се посочва какво би трябвало да можем да направим, разбира се, стъпвайки на законодателството ни. Това е във връзка и с предишния аспект, а именно парламента и съветът участват изключително много при взимането на решението и залагането на целите изход от този процес. Благодаря. Председателката, благодаря. С това приключваме нашия демат по КОП 24. И сега с удоволствие е, приветствам с добре дошли нашите гости, господин Ерик Солхам, изпълнителен директор на програмата на ООН по околната среда. Вие сте е, ръководещ е, програмата вече две години. Встъпихте след приемането на споразумението от Париж. Имайки предвид значимостта на вашата организация в борбата срещу промяната в климата, Нашата комисия винаги е поддържала тесни взаимоотношения с програмата на ООН по околната среда. Много пъти сме се срещали с вашите предшественици в рамките на срещата на върха по климата и с голям интерес е, очакваме е, срещите, например, по време на е, срещата на високо ниво политически форум, устойчиво развитие Нью Йорк и КОП-24 в като вече. Наистина за нас е много важно да чуем мнението на програмата по всички важни аспекти във връзка с развитието на действията в областта на климата. Диалогът от Таланоа вече е факт. Има съгласие, има заключения, които очакваме в края на годината. Очакваме и обнародването на доклада на Междуправителствения комитет за промяната в климата 1.5c през есента. Финансирането в областта на климата е друг краягален камък от е, глобалното действие в областта на климата във връзка с прехода към е, е, кръгова економика и последствията от нея. Така че с голям интерес очакваме да чуем какво мислите по всички тези въпроси. Имате думата, господин Салхайм. Благодаря. Какво удоволствие за мен да бъда сред вас днес без вас наистина нямаше да можем да се заемем с проблемите на климата и нямаше да сме стигнали до това ниво. Това не е нещо ново, разбира се, но искам да го подчертая. Европейският съюз е в основата на това, което искаме постигнем и ние в ООН, така че с голям интерес участвам за срещата. Може би трябва да променим дискурса или начина по който обсъждаме всички тези въпроси, но без вас нямаше да сме стигнали където сме стигнали. Потенциала е голям. Изключително важно е да работим съвместно. Каква е голямата картина? Е, преобърнахме развитието на процеса. Сега предоставяме по-голям е, е, процент енергия от възобновяеми източници, слънчева енергия, вятърна, но като че ли скоростта и темпа не ни удовлетворява. Аз с удоволствие бих се задълбочил по тези въпроси по-късно, ако искате да чуете е, нещо повече по тези дейности е, в хода на днешната среща. Един въпрос. Много просто мога да кажа какво да правим след Доналд Тръмп. Що се отнася до климата и околната среда? Най-вероятно САЩ ще е, изпълнят споразумението от Париж не заради Белия дом, а заради дружествата и организациите в Съединените щати. Големите компании, като Google, например, са убедени, че трябва да действаме съвместно, трябва да има нов подход към економиката и е, е, много повече са работните места, пет пъти в соларния сектор в сравнение с е, е въгледобивния. И това е факт. Така че е крайно време да се спука този е, мехур, информационен и хората да проумеят какво и как стоят нещата. И тук не става въпрос за идеология, просто слънчевата енергия е най-ефтина и има начин по който наистина много лесно може да се докаже. Слънчевата енергия не може да се конкурира по цени с въгледобива. Uh, Изключително важно е да се разгледа въпроса, че всъщност тя е по-ефтина даже от въгледобива. Така стоят нещата в света световната позиция и се надяваме, че с участието на тези посочени американски организации, в крайна сметка ще се стигне до подобно заключение и в САЩ. Китай. Китай е, се развива с една огромна скорост. Не сме ставали свидетели до сега на това. Решенията са изключително бързо вземани, с абсолютен ангажимент на Конгреса тази година. Наистина, това бе едно от трите основни ангажименти, изказани от Китай за следващите години в областта на борбата с климата. 30-40% спада замърсяването в Пекин в сравнение с предишните години и те работят изключително ускорено, що се отнася до опазване на околната среда. И така, това е напредък, на който следва да се радваме. Китай и Индия надявам се, са изключително важни партньори. Те трябва да постигнат тези цели не само в наш интерес, но и за тях самите. Кака, каква беше перспективата? Първоначално, преди години, трябваше да убеждаваме китайците, че трябва да се обърне внимание на климата. Сега вече това не е нужно. Те много добре разбират това и има конкретни стъпки. Що се отнася до а, споразум, споразуменията? А, престъпление срещу бъдещите поколения, ако не действаме сега и това е изключително е, важно послание, което се отправя от страна на Китай. И сега действително Китай се превръща в наш естествен партньор. Катовице. Е, срещата се организира в Европа. Е, важно е да се превърне в успех и е много значимо събитие. Няма да навлизам подробности по този въпрос, какви са очакванията ни, но позволете да поговоря по-скоро за по- общата картина във връзка с преговорите на световно ниво и решенията, които трябва да се вземат на политическо ниво във връзка с климата. Редица срещи са провеждани и комисията също казва, трябва да се смени е, е, дискурса, начина по който се говори за климата. Е, някак си не можем да превърнем темата в кухненска тема за обсъждане на трапезата. Е, това е, е един е, изключително важен въпрос, на който трябва да отговорим. Защо Понякога, като че ли говорим по един твърде тежък начин, труден за разбиран от хората. И ако, например, се обърна към хората от Айова, ми казват, те как ще ме разберат? Просто няма да проявят интерес към това, което казвам. С други думи, как а, да ги убедим, че Айова, щат Айова, в крайна сметка ще има полза от а, чиста енергия и по-добър климат. Трябва да говорим на езика на хората, който разбират, да се избягват всичките тези съкръщения и акроними, изключително специализирани, които хората не разбират. Да обвържем темата с економическите възможности за бъдещето на стопанската дейност, работни места, промяна. Много повече работни места ще има в слънчевата енергетика, отколкото в въгледобивната също така ще има и по-високи заплати и ето така може да се стигне до аргумента за економически просперитет. Да не говорим за абстрактни климатични проблеми, а да говорим за това как слънчевата енергия може да захрани всякакви системи, с които хората живеят, същевременно да гарантират чистия въздух, който дишат, как могат да готвят, използвайки тази енергия. И в крайна сметка, тъй като не всяко домакинство или или село е свързано с преносната система, това може значи да бъде решено именно по този начин, чрез слънчевата енергия. И така, във връзка с първото летище, което обслужва 10 милиона пътници годишно, е 100% на слънчева енергия. Тоест, очевидно, подобни решения са възможни. Това е добре за производството, за економиката, за акционерите, за работните места и в крайна сметка за климата. Така че следва именно по този начин да подходим. Да сменим езика, който използваме, да имаме по-ясна връзка с економиката, да е, е, има акцент върху позитивното. Е, иначе, като ставаме свидетели на изключително негативни дискусии посветени на климата. Говорим за повишаване на нивото на океаните и моретата, за засушавания, за наводнения. Необходимо е наистина да обърнем този знак и да търсим ползата във връзка с развитието на економиката и предоставането на по-голям просперитет за хората. И ако променим стила си, можем да, са да успеем е по голямо Замърсяването е най-големият убиец в момента. Благодарение на СЗО вече е, са изкоренени болести като малария и детски парадилич. Но сега замърсяването е най-големия убиец. Намаляването на замърсяването ще бъде полезно за продоляване на климатичните изменения. В момента а, има много силни настроения сред хората, които настояват да се сложи край на замърсяването. Моето предложение е да разработим една по един по-добър стил на изразяване, който да разбираем за хората и да предприеме действия, които са в интерес на, за, на борбата срещу замърсяването и економиката. Сега, какво, кои са областите, които са много важни в борбата срещу замърсяването? На първо място енергетиката. 2017 година беше първата година, в която произведахме повече електроенергия от а, слънчев, от, от слънчева енергия, но това трябва да се ускори. 50% от промените се дължат на Китай. Европа има сериозни съюзници Миналата седмица в Дания отбеляза 60% вятърна енергия в енергийния си микс. Вървим в, в правилната посока, но трябва да ускорим. Положителен пример е Обединеното кралство, страна, която беше която започна индустриалната революция и сега те се отказаха от въглищата. На въглищата се пада само 2% от цялата произведена енергия. И ако това може да се направи в Обединеното кралство, няма защо да не може да се направи и други страни. В Обединеното кралство има много проекти за слънчева енергия, вятърна, природен газ, т.е. имаме комбинации от източници. Има много е, успешни е, има много примери за успех. Те трябва да се е, разпространят и темповете на промените да се ускорят. Има една е, много важна област, която хората подценяват и това е, е, охлаждането. За охлаждане се изразходва много голямо количество електроенергия. В моята страна имаме в моята страна една застрахователна компания изгради сграда. А, която охлажда сградата, дори когато външна температура е минус 5. Защо? Защото всички, които са в сградата, произвеждат топлина. И за това е, сградата трябва да се охлади. В северна Индия мина през последните две седмици температурата беше плюс 45 градуса. Няма нито един човек, който да не иска охлаждане. В Индия рядко се използва климатични инсталации. Ако започне да се използва старата технология за охлаждане, можем да си представим колко енергия ще бъде необходима. Хубавото е, че има технология с по много по-економичен начин и с много по-малко емисии. Ние искаме да изградим глобална коалиция за чисто охлаждане. Тя ще надгражда върху до сега съществуващи нормативни актове, споразумения и протоколи ние въведахме нови технологии, за да не се влияе върху климата. Следващия етап новото оборудване да бъде по-енергоефективно и като въведем чисто охлаждане, можем да предотвратим повишаване на температурата с половин градус. За бързо разрастващата се средна класа в различни страни в света и така. Чистото охлаждане изглежда маловажен елемент, всъщност той е изключително важен. И така, е, нашите усилия трябва да бъдат насочени не само към Катовице, но и към проблемите в е, реалния живот. Европейците са наши големи съюзници. Президент Макрон участва на среща с 30 държавни ръководители. Аз присъствах там. Идеята е да се засили използването на слънчевата енергия. Африка може да въведе слънчева енергия. Вместо да използва само петрол и газ. Слънчевата енергия е важен сектор. Следващият много важен е земеползването и, и горите. 20% от емисиите са от, погреш, от обезлесяването. Е, цифрите са стряскащи. Миналата седмица между Република Конго и Демократична Република Конго е, беше установено наличието на складиран е, въглероден окис, който на който се падат 3 години глобални емисии. Няма непосредствена опасност торфа да започне да пуши. Европейския съюз и другите партньори трябва да помогнат на двете страни да намерят начин да защитят двете страни. Те са в отдалечен регион, но трябва да започне да им се помага. имаме, имаме партньорство с Индонезия в областта на торфените полета. Бразилия намали темпове, процента на обезлесяване до 7%. Някои казват, че обезлесяването се увеличава. Вярно е, че е, обезлесяването започна да намалява. Разбира се, е, Кривата бележи колебания нагоре и надолу, но тенденцията е към спад. В миналото а, имаше криза. И левицата и девицата – имат правилен подход по въпроса за обезлесяването. Разбира се, няма гаранции за бъдещето, но а, Бразилия показа какво може да се направи. А, сега нека да ви дам Индонезия за пример. Те приеха всички закони, а, които искахме дори и Гринпис е, не може да ги критикува. Всички големи фирми в Индонезия и Сингапур, всички фирми в е, дърводобива започнаха да намаляват а, е, процента на а, обезлесяване, макар че то продължава. Защо? защото на местно ниво няма стимули за изпълнение на закона. Ръководителите имат нужда от пари, за да бъдат преизбрани. Как? Като подписват концесии на гори. Местната економика не съответства на, е, общ, на решенията на правителството. Ние е, трябва да даваме стимули на страните да е, спазват законите, но заедно с това да се подпомогне местната економика. Ако хората видят, че животът им става по-добър, като опазват горите, те ще пазят горите. Бразилия постигна а, голям а, успех а, в а, контактите си с а, различните племена, успя да ги убеди постепенно да се откажат от а, а, обезлесяването. в е, Индия се инвестира, в е, Индонезия, в Индия се правят инвестиции в устойчивото земеделие, за да може производителя на палмово масло да получи повече приходи от а, е, а, фермата си, за да не унищожава а, гората, горите. Идеята е да се извлече, да се използва максимално потенциала на земята. Но разбира се, държавата трябва а, да, спаз, да изпълнява законите, да следи спазването на законите и заедно с това да се осигуряват стимули за развитие на местната економика. И Европа, Европейския съюз може да осигури а, помощ под формата на частни и обществени инвестиции. Сега, схемата за, системата за търговия с емисии. От Въздухоплаването е сектор, който бележи непрекъснат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 Списанията в самолетите могат да се напълнят с различни красиви снимки. И има нужда от добри системи, така че средствата, които се изразходват, да доведат до сериозни промени. И накрая пластмасата най-големият екологичен проблем. Стратегията за пластмаса на Европейския съюз е най-изключително положителен факт. Политиката е амбициозна и разбира се, няма да можем никой, не, никой не може е, да каже, че няма а, е, да предприеме такава мярка. Хубавото е, че Европа и другите страни се движат в една и съща посока. Това е свързано с а, измененията в а, а, климата. Пластмасата, от която имаме нужда, трябва да се рециклира. Не съм сигурен, че има нужда от такива пластмасови бутилки в Европейския парламент. Най-напред трябва да изпием обаче тази вода. Има страни, в които има банкомати за вода. Слагаш чаша или бутилка и я напия пълниш с вода може да се приложи и този опит. Най-сетне трябва да се направи връзка между климата и биологическото разнообразие, защитата на биологичното разнообразие. Китай ще бъде домакин на конференция за биологично разнообразие и опазване на природата на този, този въпрос заслужава не по-малко внимание от измененията в климата. Китай ще има подкрепата на Европа, за да постигне успех. Има нужда от политическо лидерство от страна на Вашингтон, Европа и други столици. Благодаря ви. Uh, Герой. Благодаря, благодаря ви за много изчерпателното експозе по тези изключително важни аспекти. А, сега кой ще вземе думата? Господин Лайнен и много други. Заповядайте, господин Лайнен. Ерик, ние се знаем от, от доста време и аз ви поздравявам за ангажираността, вдъхновяваща наистина. И УНЕП а, а, от години има а, такива ангажирани лидери. А, а, вие се вписвате в една славна традиция. А, и наистина, време е, както казахте и вие, УНЕП да се превърне в агенция на ОНЕ от програма. Но, но вие засегнахте големите въпроси, които тревожат е, и нас. В <clears throat> край ще става въпрос за бъдещето на живота на тази планета. И вашата програма е, за планета без замърсяване е, е много впечатляваща. Необходими са такива послания, такъв наратив за околната среда. Е, който да стигне до, до всички, до е, големите градове и малките села. Току-що обсъдихме предстоящата конференция в Катовице. Отбелязахме, че някакси темповете на, на, на промяна е, не са достатъчно бързи. Ам, технологии има, но, но финансиране е, за освояването им, за внедряването им е, някакси не достига. Вие, вие, вие как се отнасяте към този въпрос? Е, на второ място измененията на климата започват да ни засягат с нечувани, безпредседентни атмосферни и природни явления. Е, е, тук през е, последните седмици аз живея близо до, до Люксембург. Имахме няколко пъти торнадо. Нещо нечувано. Не става въпрос за адаптация. А, какво, какво прави УНЕП в това отношение? Следващият. Благодаря, госпожо председател. А накратко, госпожо председател, понеже не, не остана много време. Първо, първият ми въпрос е свързан с Парижкото споразумение и обвързващите ангажименти. На времето много се прогърмя за, за огромното постижение, което е Парижкото споразумение. В един момент се оказва обаче, че тези цели, тези е, национални приноси и прочие, не, не са чак толкова задължителни. И аз питам комисаря Каниете е, как е, да, да предявим отговорност, как, как да, да, да реализираме отговорността на, на, на, на Съюза, на САЩ, разбира се. Но изглежда, че ние не можем да упражняваме върху САЩ каквото и да било влияние. И разбира се, е, трябва да имаме предвид е, загрижеността на държавите членки не само за околната среда, а и за социалната политика. А, изменението климата има своите сериозни социални последици. В световен мащаб и Европейския съюз не може да се затваря очите за това. Е, е, е, тук не става въпрос да се рисуват черни картини, да, да, да се разпространяват мрачни прогнози. Ми, както казвате и вие, господин изпълнителен директор, но не можем да си затваряме очите от друга страна. Не можем да разпространяваме иллюзии. Колко хубаво било в Южна Индия. Видите ли, там се разпространявала слънчевата енергия банкомати за вода е, е, и какво ли не, вятърни генератори. Обаче, а, а, не навсякъде е възможно това. Нали, примерно в Южна Индия е, има изобилие на, на, на слънце, на, на вятърна енергия. В Северна Европа, да кажем, също, а, обаче далеч не навсякъде могат да се предприемат такива решения. Следващият е господин Гербранди. Е, господин председател, благодаря ви, благодаря ви господин Солхайм за експозето което беше изключително впечатляващо. Впрочем, аз съм напълно съгласен с вас, че в край на краща ще се намерят технологични решения за противодействие на изменението на климата. Примера, който вие приведохте за музея на въглищата в Кентаки, който се е снабдил с слънчева електроенергия, е крайно впечатляващ. Вие, впрочем, говорите и за Трамп. Само, че аз смятам, че Трамп не е точно причината за проблема и за поведението на САЩ. Нещата идат отдолу, от общественото мнение и в самата Европа, ако щете, и в Съединените щати. Хората някакси не могат да, да, да се справят с тази представа за огромните климатични предизвикателства. Не, че не си дават сметка за проблема, обаче, както прословутата штраусова птица, са склонни да заравят главите си в пясък. А, инак, има едни краткосрочни популистски решения, естествено, в отговор на това обществено мнение – но те са обречени. И въпросът ми към вас е да, да споделите някои съображения. Какво бихме могли да направим е, по този въпрос? Е, е, очевидно, сегашната система на демократично управление, с която разполагаме, не е в състояние да се справи с такива големи, глобални, планетарни проблеми. Аз не съм против демокрацията, разбира се. Ние от демокрацията се нуждаем, но как да привлечем мнозинството на страната, на планетата и на, и на, и на климата? След това говорите вие за обезлесяването, за загубата на биологично многообразие. Това е тихата, както се казва, цена. Няма кой да се оплаче, разбира се. И, но аз се опасявам, че човечеството по-скоро ще загине от глад, преди да загине от климатично изменение. Та какво можем да. Какво да направим? А, и, и още един проблем, за който малко се говори, а, за демографското развитие, за разрастването, нарастването на поколението, на населението, извинете, на, на света. Ако погледне човек статистиката, остава впечатлението, че въпросът е нерешим. Не, ако вземем изменението на климата, да кажем, имаме някои технически решения. Но по тези въпроси, обезлесяване, загуба а, на биологично многообразие, огромното нарастване на населението в Африка, в страни като Нигерия, например. Нужна е някаква политика. Специално за, за нарастването на, на световното население трябва да се направи нещо – за да се спре тази тенденция най-малко. Знам, че въпросът е табуизиран, но, но не, <laughs> не можем да го премълчаваме. И как УНЕП, вашата програма би могла да се намеси. Благодаря. Господин Ейки има думата. Благодаря ви за чудесния обзор. Имам няколко коментара. Моето впечатление от казаното от вас е, че можем да представим една положителна картина на ситуацията и да предприемем политически усилия но защо е въглеродният двуокис на рекордно високи равнища тази година? Поне това четем във вестниците. Говорите за енергопотребление, за земеползване, но не се каза много за селското стопанство. И ще... Нека да ви спомена доклада на доктор Штайнфел. Става дума за Дамоклев меч над главите, според ФАО до 2050 година ще се удвои производството на месо и до, до, до заключението на, на доктор Штайнфелд е, че и още, днес 18,2 е процента от е, емисиите се падат на производството на месо. Как да решим е, този проблем? Китайците предприеха стъпки на последния конгрес. Там се каза, че потреблението на месо на глава от населението ще се намали. на 45 грама на човек на ден. Други страни по света обаче не реагират. Вие нищо не споменахте за глобалното производство на месо. И много ми се иска да чуя вашия коментар по въпроса. Говорихте и за обезлесяване, и загуба на биологично разнообразие. Аз участвам в делегацията за връзки с Юго-Источна Азия. И не виждам истинско желание за слагане на край на обезлесяването. Може би има желание за забавяне, е, но как да направим така, че на обезлесяването да се сложи край? Благодаря. И сега се обръщам към вас. What was said, uh, to answer the, our questions. Thank you very much. Uh, to... Много интересни въпроси. Ще се опитам един по един. Бих предпочел околната среда да е агенция, но не смятам да водя битки, които няма да се увенчаят с успех. Аз е, работя много с правителства а, за, за да се решат а, проблемите. Ако можете да решите проблема и програмата да се превърне в агенция, направете го, но нека не се занимаваме с. А, вътрешно-организационни въпроси. По-добре да помогнем на Европа и Африка, зелените финанси. Централен въпрос. Става дума за големите пари и ще се провалим, ако не успеем големите пари да бъдат насочени там, където трябва. Аз съм голям поддръжник на помощта за развитие, но това, става, но това са дребни суми. Дори в Западна Африка на тази помощ се пада 5%. Е, тези средства бяха много полезни в Китай. Е, в момента в е, Китай благодарение на помощта и мобилизирането на частния сектор, хората са сто пъти по-богати от своите баби и дядовци какво направихме? Ние работим с големите сектори, за да определим насоки. Направихме го с застрахователните дружества, най-големите банки се присъединиха. Се срещнах с Индустриалната и търговска банка на Китай те са готови да участват в разработването на насоки за това как да избегнем най-лошото, как да се отдалечим от кафявата економика и да се доближим до зелената. БМП Париба и други банки са наши партньори в разработването на инструменти за зелено финансиране. Опита се надяваме да бъде мултиплициран. Господин Балцо, не знам дали трябва да казваме кое е правно обвързващо или не, противен, защото в противен случай ще трябва да изпращаме полиция да следи спазването. По-скоро става дума за морално задължение. Всички да разберат колко е важен въпрос и да разберат, че не го правят за някого други, го за себе си. Задължителните споразумения са за предпочитане, но морално задължителните може би са достатъчни. Споменахте Германия. Когато пътувам по света, винаги говоря за Германия и в Найроби миналата седмица го казах. Някои казват, че има връзка между економическото развитие и сериозното отношение към околната среда. А, и ако искаш, за всеки, който се съмнява, че двете си противоречат, е, трябва да е, види е, Германия. Германия е пример за това, че двете вървят ръка за ръка. Германия е в челото на тези класации. Някои Някои смятат, че в Норвегия околната среда е по-добра, но то е защото Норвежците са само 5 милиона, а германците са 80 милиона. Е, резултатите в Германия са е, впечатляващи. Е, това се дължи на много фактори. И в това число и на факта, че госпожа Меркел беше министър на околната среда. Гранското общество е много силно също така. а, усилията. Те, усилията за опазване на околната среда а, не само не вредят на заедостта, напротив, са спомнали създаване на повече работни места. Онова, което идваше като инициатива от гражданското общество, сега се превърна в част от политиката. Е, очевидно е, че няма противоречие между развитието и опазването на, на климата. Може ли демокрацията да даде резултати? Това е сериозен въпрос. Няма съмнение, че демокрацията е морално превъзхождащата система, когато попитаме коя е най-голя, най-добрата система, отговорът навсякъде е демокрацията. Само, че може ли демокрацията да даде конкретни резултати, ако ние не успеем да дадем, най- да осигурим най-добрите резултати, демокрацията ще се провали. Европа трябва да намери отговор на предизвикателството за осигуряване на добро здравеопазване и опазване на околната среда. В медиите, от друга страна, виждаме доста негативен поглед. Мога да ви препоръчам Стивън Пинкер. Неговото проучване показва, че ситуацията, че нещата в света сега са много по-добри, отколкото в миналото. И много, много хора смятат, че миналото е било прекрасно и те не те забравят, че продължителността на живота е била 29 години преди да започна да се променя света в някои част на света беше 40, сега средната продължителност на живота по света е 71 години. Жените в Южна Корея могат да доживеят до 91 година и това е средна продължителност на живота. Чудесен напредък, макар че за това не се а, говори. В Европа и в е, Северна Америка се смята, че нещата отиват на зле, докато в Китай и в други части на Азия смята, че е, има напредък, така че нека не се занимаваме с отрицателното, да се спрем на положителното. Освен това, най-сериозният проблем в Европа преди тези години бяха киселинните дъждове. Това вече, вече ги няма. В Норвегия природната среда е в по-добро състояние, отколкото и сега е толкова добра, колкото е била и преди индустриалната революция. Няма, няма замърсяване, Сьомгата се върна в а, а, реките и този успех, този успех трябва да се отчита. И той е стимул за бъдещето. Увеличаването на населението, това не е табу, но нека да бъдем реалисти. В момента има само две части в света, в които е, демографски взрив е проблем. Това е Африка и Източна Азия. Е, в останалите части на е, света населението намалява. В Китай започна да намалява, в Русия, в Япония, така че това е проблем е, предимно за Африка и за Южна Азия особено сериозен проблем в Сахел, където на жена се падат 7 до 9 деца и 3 до 4% растеж на населението и това е източник на миграция за Европа. Те са най-уязвими от екологична гледна точка, малко възможности за заетост. Това не е устойчиво. Какъв е отговорът? Когато за жените започнат да се образоват и възможностите за заетост се повишат, ръждемостта започва да спада. В Иран сега на жена се падат по-малко от две деца. В много части на света ръждаемост в Бангладеш, например, раждаемостта започна да спада след подобряването на образованието и заетостта. И така, образоване на жените, заетост и економически растеж. Това са основните фактори за намаляване на раждаемостта. Има редица африкански страни, в които населението се запазва на стабилни равнища и има други части на Африка, в които проблемът е сериозен. Европа трябва да се замисли за това как да се подобрят условията а, на живот. А, Сахел е чудесно място, където да се произвежда слънчева енергия. Слънцето грее непрекъснато и слънчевата енергия може да се използва и за изпомпване на вода, но да не говорим за растеж на, за ръст на населението. Темата буйна най-сетне селско стопанство. Много важен проблем за климата, за биологичното разнообразие, загубата на биологическо разнообразие някои инициативите на Европейския съюз за пчелите, например, са много положителни и трябва да се премине към земеделие, което да не е ориентирано към монокултурите. В Андра Прадеш, в Южна Индия, БМП Париба инвестира в природно земеделие. 150 хиляди фермери работят по тази система. Там процесите, които се прилагат, са изцяло природни и не се използват изкуствени торове. Така че има какво да се направи. Ще имаме нужда от много повече храна. 2050 година ще, на, на, на, на планета ще живеят над 9000 над 9 милиарда души много са, ще има много хора, за които прехраната ще бъде проблем. Няма съмнение, че трябва да се произвежда повече, но трябва да се произвежда по по-стойчив начин. Много беше интересно. Благодаря ви и съм убедена, че ще имаме и други възможности да е, разговаряме. Благодаря ви за това, че дойдохте в нашата комисия. Успех в дейностите ви и се надявам, е, че нашите съвместни усилия ще дадат е, добър резултат е, в крайна сметка. Благодаря ви.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

you will have to restrict time. You have yes, Lavia for Florence and Linen for Bonafé. Okay. So this was really interesting. Много беше интересно, но малко просрочваме времето си. Два доклада остават и 40 минути за тях. И ще ограничим времето за изказване. Започваме с рамката за мониторинг на кръговата економика. Госпо... Господин Лави ще говори вместо господин Флоренс. Благодаря. Замествам колегата си Карл Хайнц Флоренс който отсъства. Както знаете, кръговата економиката е много сложен въпрос, който обхваща цялата верига стойност и е много динамичен. Затова е изключително важно да можем да се насочваме в нашата работа политиците, както и стопанските деятели, за да можем да постигнем устойчивите цели. И следователно, рамката за мониторинг е нещо много важно, защото по този начин може да се измерва постигнатото и да се правят констатации. Следователно, задачата на тази рамка е да ни помогне да разберем дали се движим в правилната посока и дали не трябва да коригираме политиката си. И Следователно, трябва да се основе на всеобхватна информация и показатели. Комисията изложи с, с своето предложение а, за мониторинг на кръговата економика, но според мен наборът показатели се считат за първи опит за разработване на един компас, който да ни води. Необходимо е да усъвършенстваме този подход. Това се споделя и от някои държави членки предложението ще ни даде възможност да измерим напредъка по отношение на целите и конкретните действия в плана за кръгова економика на комисията. Но това обхваща само част от плана за действие. Основния акцент е във връзка с, с а, рециклирането и въобще целият цикъл. Изключително важно е да се наблюдава именно този аспект от веригата стойности и ценности, за да може да се провери до каква степен постигаме ефективност и по какъв начин стигаме до края на жизнения цикъл на продукта и полезния му живот. Много важно е да се е, подчертае, че е, в областта на науката има какво да се желае, но ни трябват и повече показатели, и по-добри показатели да измерваме постигнатото. Предишната комисия заложи на е, продуктивността, сега това липсва. Комисията може ли да обясни защо така стоят нещата? И не на последно място, липсва ясната връзка по отношение на 12-та цел във връзка с устойчивото производство. По-конкретни въпроси също могат да бъдат засегнати, но не искам да навлизам в подробности сега. Казвайки всичко това, подканям комисията да направи преглед на предложението си, да продължи да усъвършенства показателите, да предложи нови. Ще бъде наистина изключително полезно да си сътрудничим с отпуста на парламента с държавите членки, да използваме опита, за да можем да прилагаме успешно тези показатели на кръговата економика. От името господин Флоренс, благодаря. Благодаря и на вас, господин Лавия, за това, че предадохте съобщението. А сега от името на госпожа Бонафе, господин Лайнен. Uh, yeah, yeah. I'm, да, да. Много се радвам, че имам възможност да говоря от е, името на нашата съдокладчица. Е, ние смятаме, че работата е извършена от комисията е, по създаването на 10 показателя за кръговата економика – все пак не удовлетворява до край необходимостта от една ясна и всеобхватна система за наблюдение и контрол на напредък. Е, ние всъщност е, смятаме, че показателите, подбрани от комисията, насочат вниманието почти изцяло към е, отпадъците и в частност вторичната им преработка, което не съответства на иерархията е, в управлението на отпадъците, е, която би следвало да нарежда на първо място превенцията, е, предотвратяването на отпадъците. Не се е, фактически обвързва тук економическия растеж, оползотворяването на природните блага и устойчивото потребление. И следователно питаме комисията как гледа тя на заключенията формулирани от платформата за ресурсната ефективност и как смята да ги включи в системата за наблюдение и контрол. Също така изразяваме съжалението си, че е изключен показателя за производителността на ресурсите. Все така липсват показатели за приноса на кръговата економика към вторичната употреба на декарбонизиращи изделия, както и липсата на показатели за синергизма между някои мерки по кръговата економика и други области на политиката, в това число биоекономиката и кохезионната политика. Възползвам се от възможността да задам въпрос на комисията, защо все още не е разработил и показател за приноса на Европейския съюз към целта за устойчиво развитие на ОНЕ 12 а именно устойчиво производство и потребление. И по тази причина ние подчертаваме, че е необходимо комисията в сътрудничество с държавите членки да изработи действия, да, да, да работи за подобряване на качеството на събираната първична информация. Също така настояваме за срок, в който изработените показатели да бъдат преразгледани и допълнени. Благодаря. Благодаря на госпожа Бонафе, е, чието становище прочете господин Лайнен. Следващият ни оратор го няма. Е, Демес Макер от ЕКР. Кой желая да вземе думата? Ако няма представители на ЕКР, е, ще дам думата на представителката на комисията да отговори на зададените въпроси. Благодаря ви за е, възможността. Първо бих искала да кажа, че комисията приветства проявявания от вашата комисия интерес към е, показателите за кръговата економика. Според нас наистина това е много важен инструмент. И ние благодарим на вашата комисия за отправените ни бележки и предложения – е, отново бих искала да подчертая, че ние споделяме становището, че прехода към кръгова економика и наблюдението на този процес е нещо много важно, благодарение на което политическите органи е, биха могли да приоритизират по-нататъчните, по-нататъчните си действия. Комисията имаше за цел да приеме една проста и ефикасна е, структура, от показатели. Търсили сме равновесие между и всеобхватност, и сбитост. Тоест, подходът ни бе избирателен по четирите тематични области, съдържащи се в плана за действие за кръгова економика от 2015 година. И това ме навежда по-конкретно на някои от зададените въпроси от уважаемите членове на комисията. Няколко въпроса се свеждаха до това, защо ресурсната ефективност не е включена в наблюдението. Комисията смята, че производителността на ресурсите е, е, е нещо важно и показателите за това също, но отново стремежа се и към уравновесяване на, на рамката за наблюдение и контрол и нейната всеобхватност, ние приехме, че е по-уместно да спрем вниманието си на устойчивото потребление, конкурентоспособността и новаторството. Разработвайки обаче методиката, ние разгледахме наличните данни, имаме класация за ресурсна ефективност, класация за производителност. Те се взаимодопълват и, и, и така стигаме до въпроса за връзката с целите за устойчиво развитие. Четири от избраните от нас показатели са показатели и е, в набора показатели за устойчивото развитие по отношение именно на 11 и 12 от целите. И най-сетне, що се отнася до нарушаването на, на връзката между потреблението и отпадъците. Имаме няколко показателя за отпадъците, но все пак е важно да се види дали разполагаме с достатъчно високо качествени първични данни. Тук разделяме нещата на брутен вътрешен продукт и на показатели за потребление. Е, и по този начин струва ни се е, обвързваме въпросите за економическото развитие от една страна и за отпадъците от друга. Благодаря ви. Благодаря. С това приключваме по тази точка от дневния ред и можем да пристъпим към последната така наречената лаймска болест с проекто резолюция. Веднага давам думата на съдокладчиците. Първо, НП, господин Петерле. Благодаря ви, госпожо председател. Тази болест, за която научих от първа ръка, т.е. имам личен опит. Едно доста сложно разстройство, а разпространението нараства в Европейския съюз. Заболеваемостта е, расте е, и изменението на климата, както изглежда, е, способства за по-широкото разпространение на това заболяване. Което, освен това, един от, един от проблемите е, че трудно се диагностицира. Твърде често заболелите и, и не знаят, е, че са е, заразени. Много от заболелите биват е, лекувани за други заболявания, без да са правилно диагностицирани за лаймската болест. Възниква и въпросът за сътрудничеството в Европейския съюз. Няма изработен общ подход към тази болест. Следва да обединим следователно натрупаната информация, натрупаните знания, за да изработим и еднообразен подход. Необходимо е допълнително финансиране, според нас, за разработването на диагностично-терапевтични методи. И в това отношение наличните научно-изследователски фондове могат да изиграят съществена роля. Ние сме осмина съвносители на тази проекторезолюция, т.е. На, на този въпрос за устен отговор, преди всичко, който адресирахме до Европейската комисия. Водени ние от убеждението, че в дългосрочен план акцента върху един по-еднообразен общ подход би могъл да бъде от полза за нашите съграждани и ние им дължим това. Благодаря. Благодаря ви, господин Петерле, сега от името на госпожа Сирко, господин Танасеско. Благодаря, госпожо председател. Аз ще кажа няколко думи от името на колегата Сърбо по този много, много голям проблем. Е, това заболяване, което може да причини смърт, ако не бъде лекувано. По статистически данни през последните 10 години заболеваността в Европа расте. А някои дребни мерки биха имали сериозна профилактична роля, профилактичен ефект. За съжаление, е, тези действия не се предприемат. От съществено значение е да се водят профилактични кампании, особено в най-уязвимите части от Съюза и сред най-уязвимите контингенти. Е, така че аз призовавам комисията да насърчи държавите членки е, в това отношение и да ги финансира съответно. По-нататък няма наистина стандартна диагностична методика. Изследванията, които се правят, е, далеч не винаги водят до надежна информация. Необходимо е и съгласуване, и обменна на информация между държавите членки следователно, що се отнася и до диагностиката, и до терапията. Мога да се надявам само, че с новата е, многогодишна финансова рамка е, ще бъдат отпуснати повече средства. Ако вземем предвид още повече растящото явление антибиотична резистентност и това, че антибиотиците в случая са единственото лечебно средство. Е, благодаря на всички колеги за отличното съдействие. Thank you very much. Now, мадам Благодаря, госпожа Вишневска има думата сега. Екаре. Благодаря, госпожо председател. Госпожи и господа, Е, разраства се наистина е, болестта. Е, от началото на 21 век в Полша броя на диагностицираните случаи на лаймска болест да до сега се е одесетурил. По оценки някъде около 1 милион души са засегнати в целия Европейски съюз. Така че, мисля, с основание можем да кажем, е, имаме е, работа с една тиха епидемия. Защо тиха? Защото заболелите не се диагностицират. И наистина се солидизирам с колегите, които посочиха необходимостта от е, финансово обезпечаване на научни изследвания е, за изработването на по-ефикасни терапевтични методи и по-рана диагностика. Благодаря. Госпожа Риваси има думата. Благодаря, госпожо председател. Не, не сте ли вие? Не. Да, аз съм напълно съгласна с подхода на докладчика и на преждеговорившите колеги. А тук наистина имаме проблем. През последно време, наскоро, прочем се състоя един форум е, по заразни заболявания е, в е, Франция. И по повод на, на тази проява е, имаше и протестни действия от страна на, на хора, които са пренебрегвани, а са засегнати от е, борелиозата. Е, наистина необходима единна методика, единна диагностична методика. Между 600 000 и 800 000, в Общоевропейски съюз се говори. Не е ясно и наистина проблемът е от диагностичен характер. Използва се във Франция, например, Елиза и други подобни кръвни изследвания. В други страни диагностиката се води по генетичен материал. Не е ясно. И после лечението. В някои случаи се разчита на антибиотици, други твърдят, че не бива прекомерно да се разчита на антибиотици, предвид анти е биотичната резистентност е, във Франция е, регулаторния орган в тази област препоръчва 28-дневно лечение с антибиотици, след това оценка на клиничното състояние на пациента. И тук Европа би трябвало да се намеси, да се съставят работни групи и да се изработят общи подходи съответно да се избере диагностичен метод, който да се финансира от здравноосигурителните каси. Аз лично съм крайно озадачена от това, че е, броят на засегнатите лица е толкова голям при неяснота при това, за кое заболяване точно става дума. Е, благодаря. Госпожа Рис трябваше да получи думата първа всъщност. Да, да, няма, няма, е, няма нищо, госпожа председател. Аз се солидаризирам с е, казаното до сега от колегите. Въпросът е от е, капитално значение. Някакси той все така остава на края на дневния ред, на края на заседанието, както и днес. Наскоро в Люксембург имаше среща на високо равнище между експерти, пациенти. Участваха представители на една асоциация от Белгия, която се нарича Time for Lyme. <laughs> Време е за борелиозата, за лаймската болест. Има известен напредък, с това искам да кажа. Говори се и аз съм особено удовлетворена от участието тук на Люси, гостенка наша, която макар и затруднена, прие да, да присъства тук и да наблюдава нашата работа. Е, още повече, че засегнатите ни съграждани често се натъкват на стена от неразбиране от страна на е, конвенционалната медицина. Е, един милион са всъщност засегнатите от болестта в е, Европа. Е, хора, които са е, ухапани от носителя, но, но не си дават сметка за това, тъй като в началото си болестта не, не, не проявява някаква очебийна симптоматика. И аз подчертавам особено това, което казваме ние в документа си за диагностичните подходи дори при отрицателни серологични резултати. Още две неща, които са важни според мен в проекто резолюцията. Трета и четвърта точка научни изследвания. Но комисията играе много активна роля, защото вече 16 милиона е отделила за предварителен скрининг за, за разпространението на бактерията – Искаме да се отиде и по-далеч обаче, в рамките на деветата рамкова програма за научни изследвания, по, по същество, по, по научните изследвания и по изграждане на мрежи между специалисти. Освен това, това заболяване, колкото се може по-скоро, трябва да попадне в списъка, в европейския списък на заразните заболявания, 14 и 15 точка от резолюцията за да могат да се възползват от нашите, нашите съграждани от, в случая от едно солидно, надежно здравеопазване. По-нататък ние заклимяваме, макар и в подтекста, поведението на, на, на редица органи и форуми на, на, на медицинските специалисти, които си затварят очите, а ние желаем да застанат всички ние, да застанем на страната на пациентите. Благодаря. Благодаря, госпожо Рис. Госпожа Дорнано има думата. Благодаря, госпожо председател. В качество качеството си на докладчик бих искала да помня, че Европейската комисия тук би следвало да сведе усилията си единствено до публикуването на насоки, обобщаващи най-добрата практика в Европейския съюз, що се отнася до е, обучението е, на общо практикуващите лекари в интерес на по-добрата диагностика и профилактика. Тези насоки, съответно, би трябвало да бъдат широко публикувани, е, за да се изясни е, до край надежността на серологичните и неконвенционалните изследвания за диагноза на заболяването. И е, по този начин ще може да се изясни степента на проблема, който се свежда до медицински туризъм, защото пациентите не са в състояние да, да намерят у дома най-добрите грижи. Е, и разбира се, без да се намесва в правомощията на държавите членки, комисията би могла да насърчава просветни кампании сред гражданите – Имайки предвид, че е, е, заболяването не проявява симптоми, е, векторите са различни и понякога невидими. Вярно е, изследвани, отделени са тук бюджетни средства, би трябвало да се отделят нали, тези 1 милион евро – е, за диагностични е, изследвания, но трябва да чуем доколко добре са изразходваните. Благодаря. Госпожа Годин. Удовлетворена съм, госпожо председател, от проявявания тук интерес. До сега лаймската болест е била пренебрегвана. И е толкова по-добре, че днес разискваме една обща резолюция по въпрос. Знаете, че болестта се разраства в Европа с 1 милион, повече от 1 милион случаи. Срещу това бездействие, липса на заинтересованост от страна на обществените органи – въпреки, че това не е достатъчно, за да се обясни широкото разпространение на болестта. Е, би следвало тук да си дадем сметка и за сериозното намаляване на популациите на птици в Европа, които са естественият враг на носителите на заболяването, именно е, кърлежите. От друга страна, кърлежите проявяват резистентност на различните пестициди е, е, и се разпространяват все по-широко. Вече от друга страна възниква въпроса за достъпа е, до профилактични и диагностични средства. Тук имаме случай, в който е, по повод на, на едно заболяване и, здраве, и здравеопазването се нарушават принципите на социалната справедливост. Е, селскостопанските производители, например, могат да разглеждат това заболяване като професионално, а в същото време не получават необходимото внимание и грижи. По тази причина аз категорично подкрепям зададения на комисията въпрос, отговор на който очаквам с нетърпение. Благодаря. Благодаря. Някой друг желая да вземе думата сега от колегите? В такъв случай, моля. Комисията, госпожа Молнар. И имате думата да коментирате, да отговорите. Благодаря ви. Аз благодаря на вашата комисия за проявения интерес и за зададените въпроси. Лаймската болест е сред най-широко разпространените векторни заболявания в Европа и предавани от, от кърлежи наистина състоянието не е изяснено до край поради споменатите диагностични проблеми, не еднообразните диагностични методи в Европа. Болестта до сега не подлежеше на известяване, с изключение на ограничен брой държави членки. Бих искал да ви дам актуална информация за нов акт за изпълнение на комисията по решение на Европейския съюз за сериозните презгранични заплахи за здравето. Актът на комисията ще бъде прият утре. Новото решение ще обхване заразните болести, възникнали наскоро, в това число борелиозата или лаймската болест. И епидемиологичната информация ще се събира от европейската система, която се управлява от Европейския център за контрол и превенция на заболяванията. Извиняваме се за това кратко техническо прекъсване. Имахме проблеми с микрофоните. Що се отнася до а, други дейности, като просветна дейност и разпространяване на информация. Центъра за контрол и наблюдение на заболяванията също работи. Публикува информационни бюлетини за лаймската болест а и методика за разпространяване на информация сред населението и за превенция на, на ухапванията от кърлежи. Също така центърът работи по диагностични методи и преглед на наличната информация. Няколко проекта са посветени на лаймската болест. Комисията подкрепя както фундаменталните изследвания, така и приложните от диагностичен терапевтичен характер. Средствата са от програмата за научни изследвания, както и по Хоризонт 2020. Бяха споменати от вас някои от тези проекти и аз мога да отговоря на допълнителни въпроси, ако има такива, по всеки от проектите. Благодаря. Uh, our... Благодаря. С това приключват разискванията ни. Крайният срок за изменение и допълнение е 26 юни, 11 часа. Вероятно през септември ще гласуваме в комисията. С това се изчерпва дневния ни ред. Закривам заседанието. Приятен обяд!